Ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. светлината загасна, но има микрофони, имаме осигурен превод. И мисля, че може да започваме работа. Надявам се, че осветлението ще се появи по-късно. не знам на какво се дължи проблемът. Откривам заседанието на комитета Реджи за днес и утре. Най-напред приемане на дневния ред. Има ли забележки по дневния ред? Да. Благодаря, госпожо председател. От името на господин Мато който не може да бъде тук, тъй като е заед другаде, той иска да помоли точка 5 да бъде отложена, ако е възможно. След като бъдат приети съответните досиета по многогодишната финансова рамка. Тъй като предварителното финансиране има пряка връзка с това. Мислим, че няма да можем да се займеме с този въпрос пълноценно. Ако това не е възможно, тогава той би искал в извънреден порядък да се разгледа предложението на комисията. Thank you very much. I, I have to inform the members of Regi Committee. Искам да уведомя членовете на комисията, че получих писмо от, от госпожа Мато, тя изразява там възраженията си по пета точка от дневния ред. И аз е, възнамерявах да ви представя това писмо, като стигнем до пета точка. Но във всеки случай, ако няма възражение от другите групи, може да, пред, да решим да отложим точка пета и да я включим в е, дневния ред на заседанието на координаторите, за да решим как да действаме с а, това да се е в бъдеще, тъй като имаме решение на координаторите да се придържаме към подобна процедура. А, това е мандатът, който са ни дали координаторите. И само те могат да променят а, мандата. И така. Заличавам точка пета от дневния ред и ще я включим в, в програмата за заседанието на координаторите по днес, по-късно днес. Съгласна ли сте? Добре, благодаря. С тази промяна в дневния ред, заличаване на пета точка за днес след обед, може ли да приемем а, дневния ред за заседанието? Да, благодаря. Сега, одобряване на протоколите от нашите заседания. На 27 септември проектопротоколът е на разположение онлайн и както знаете, ако няма възражение по време на нашето заседание, ще сметнем, че протоколът е одобрен. Няма да използвам времето, с което разполагам за съобщение на председателя. Ще ги направя съобщенията по време на следващото на заседание, което е след 10 дни на 3 декември. И сега веднага стигаме до първата точка по същество разглеждане на проекто Съновещета по създаване на програма е-, Европейски корпус за солидарност. Госпожа Ивана Малетич е докладчик. Имаме тук и докладчиците в сянка. Госпожо Малетич, имате думата, за да представите документа. Благодаря. Радвам се, че имам възможност да докладвам по този важен файл, защото тя ще даде възможност на младите хора да, да работят доброволно в собствените си страни и в общностите в цяла Европа. Специално подчертавам, че дейностите солидар, по солидарност на младите хора трябва да се предлагат на хора, които не, се, не са в, в университети, в училище или пък в професионална подготовка. И могат да допринесат със своята доброволна работа по укрепване на общественостите, в които живеят. Е, иска ми се нещата да бъдат колкото е възможно по-прости за приложение. И затова искам да подчертая, че участниците в доброволни дейности трябва да бъдат изцяло компенсирани за техните разходи, свързани с дейността. Квартирни, транспортни и други разходи трябва да бъдат възстановявани – също и други а, дребни разходи. Изцяло подкрепям, че всяка организация, която иска да участва в, в корпуса, трябва да получи качествен знак, който трябва да бъде а, преразглеждан не периодично, но най-малкото всеки две години, веднъж всеки две години – за да може да се установи как действа съответната организация и доколко успешна в своята работа. Разпространяването на информация за възможностите и резултатите, които се подкрепят от програмата, трябва да бъде по-активна тази информация, не само на европейско, но също така национално, регионално и местно равнище – хората да бъдат информирани за програмите и за техните резултати. А, по отношение на опростяването, което споменах, мисля, че е необходимо а, да се усъвършенстват съществуващите финансови процедури, като се даде предимство на опростеното а, отчитане на разходите, а, и по попростени изисквания към бенефициентите. Също така да се създадат вътрешни норми за контрол, а също така и норми за управлението на фондовете с подкрепата на националните агенции. Трябва да се вземе предвид, че тези изисквания за опростяване не трябва да въведат допълнителни тежести за участниците в тези организации. Благодаря. Благодаря, госпожа Малетич. Сега ще давам думата поред на докладчицата в сянка. Господин Хорват не е тук. Има ли някой, който да го замести? Не. Господин Крусовски, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Дълбоко съм убеден, че Европейският корпус за солидарност – ще даде възможност на младите хора да участват активно в доброволчески дейности, свързани с солидарността, социалната економика, например. Също така ще имат възможност да развиват проекти на солидарност, като развиват своите умения и таланти и своето професионално развитие. Тя ще им даде, това ще им даде и възможност, по-добра възможност за работа подкрепям решението за създаване на такъв корпус за периода 21-27. Той ще бъде много полезен за младите хора. Много се радвам на всички инициативи, чиято цел е да насърчават участието на младите в социалния живот, включително доброволческите дейности. Специално подчертавам необходимостта да се дадат повече възможности на младите хора. А, ние ще възприемем а, отношение към практическите решения, които ще направят прилагането на всичко това по-просто. За да се даде възможност на а, млади хора, които са в неправдано положение, с една дума по-бедните, да участват също така активно. Те трябва да бъдат активно идентифицирани и насърчавани да, да участват активно. Това ще им даде възможност да развият своите социални умения и реализират потенциала си. Също така ще придобият и професионални умения. Наред с това, трябва да се спомене, че Корпусът ще даде възможност за, е, за реализация на млади хора, с, е, които имат по-малко възможности за това. Трябва да се прави разлика, разбира се, между доброволческата и професионалната дейност. Не трябва е, да се разглежда доброволната дейност като някакво стъпало към бъдеща кариера. Солидарността трябва също така да помогне за показване на помощ на възрастните членове на обществото. Благодаря. Благодаря. Давам думата на следващият докладчик Сянка. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика Ивана Малетич за чудесната работа в създаването на европейския за създаването на Европейски корпус за солидарност. По-скоро становището по него. И сяло подкрепям направените предложения. Нещо, което си струва да се подчертае – е, че качественият знакът за качество трябва да бъде актуализиран или подновяван всеки две години. Предложението на комисията се казва да се подновява периодично. Мисля, че две годишният е, период ще създаде повече бюрокрация по отношение на осъществяването на прегледа и на ще се зададе пречки за участващите организации. Ние бихме искали малки организации на местно равнище да могат по-лесно да участват. Така че административната тежест във връзка с преразглеждането на знака за качество да бъде намалена. И затова смятаме двогодишният срок за подновяване като малко проблемен. Не трябва да създаваме прекалено сложни условия за прилагането на една чудесна идея. Госпожо председател, искам да благодаря на докладчика за чудесната й работа и очаквам да продължим да работим заедно, да обсъдим оптималните решения в окончателния документ. Председателката, благодаря. Имаме ли от зелените докладчик в сянка? Изглежда, че не. Господин Денов, имате думата. Госпожа Денов. Благодаря, госпожо председател. Обедена съм, че Европейския корпус за солидарност е една добра инициатива, която трябва да бъде подкрепена, тъй като а, а, ни дава възможност да направим нещо на практика а, за младите. Има няколко пункта обаче, които са повод за загриженост. Внесъл съм, внесъл съм съответни изменения. Не съм убедена, че трябва да се финансират дейности, които не са доброволни ако включиме други видове стаж и прочие, които не са доброволни, това ще подкопае самата идея, накрай самата идея за доброволността. Трябва да се борим с младежката безработица. Това е така. Защото тя засяга голям брой младежи, особено в Южна Европа. Но за тази цел са необходими конкретни политики за борба с младежката безработица. А, иначе ще насърчим а, форми на заетост, а, а, които а, са а, извън официалният а, режим а, на, на заетостта. А, мисля, че този, позоваванията на тези форми на заетост трябва да се заличат. Е, не Също така трябва да се предотврати възможността на младите хора да бъдат е, експлуатирани. Е, да, да, да има търговски дружества, които използват труда на младите хора безплатно. Това също е в разрез с благородната идея на доброволческата дейност. Е, защото многонационални компании могат да използват тази програма за своите цели, без да имат каквито и да е цели в рамките на солидарността. Това, разбира се, не е приемливо и трябва да се предотврати. Искам да кажа и нещо за бюджета на програмата. За периода 2018 до 2020 има разделение – в бюджета между професионална и доброволна част. Съответно 10% и 90%. В новият бюджет не е на лице подобно разделение на средствата. Вярвам, че това е грешка, а не е пропуск, а не е, умишлено действие от страна на комисията. Разграничаването между двата вида бюджет – Е, е необходимо, защото е, иначе е, ще се получи това, което вече сказах, че не е желателно да става. Наред с това, програмата трябва да осигури достъп, включително на лицата с увреждания, които ще имат полза от опита, който ще придобият в участието си включително и е, млади хора в неравностойно социално положение. И трябва да е възможно също така знакът за качество да бъде оттеглен, ако се установят злоупотреби, е, включително финансови злоупотреби. Трябва да сме сигурни, че всякакъв вид е, злоупотреба в рамките на тази програма ще бъде избегната. Благодаря. С това приключваме а, е, с докладчиците в сянка. Е, е, социалистите вече представиха своите, своето мнение за постановището на госпожа Малетич. Има ли други членове на комисията, които искат да участват в тази дискусия? Няма такива. В такъв случай дайте ми е, възможност да дам възможност на представител на Европейската комисия. Имате думата. Добър ден. Комисията иска да благодари на докладчика за проектостановището. Високо ценим вашите усилия в корпуса да бъде по-обхватен, да обхване по-широки слове от младите хора. Ценим също така усилията за опростяване. Подчертаваме също така, че вече използваме някои опростения. Опростеното отчитане на разходите, например, и други простени финансови операции, които ще продължат да бъдат използвани инструменти. В рамките на тези усилия за опростяване сме съгласни с докладчика в Сянка, който каза, че вероятно разглеждането на знакът за качество всеки две години ще създаде допълнителният а, административни натоварвания. Защото вече много внимателно се следят организациите а, на терен. Готови сме да обсъдим с вас и по-нататък тези въпроси по време на вашата работа. Благодаря. Госпожа Малетич, искате ли да кажете в заключение нещо? Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Очаквам да получа из, измененията. Сигурна съм, ще стигнем до а, приемливи компромиси. Искам само да подчертая,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

quarter to four and we have lights. Значи, 4 без 15 вече. Имаме осветление, имаме микрофони, на преводачите ни са тук и може да продължаваме. Нашата работа спряхме в момента, когато госпожа Малетич приключваше дебатът по нейното проекто становище подкрепено от докладчиците в Сянка и от представителят на Европейската комисия. И само трябва да спомена, че моето предложение за внасене на изменения е 28 ноември сряда на обед. 28 ноември сряда на обед. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Значи, точка 5 заличихме, ще обсъдим по време на съседанието на координаторите и минаваме към следващата точка, която е делегиран регламент на комисията за установяване на списък с показатели във връзка с доклада относно прилагането на регламент 1082 от 2006 на Европейския парламент и съвета относно Европейската група за териториално сътрудничество. Парламентът получи за разглеждане проект на акт по делегация, където е посочен списък от показатели. Разполагахме с 3-месечен срок. Той може да бъде удължен с още 3 месеца и в този срок, ако желаем, имаме възможност да възразим срещу този проект. Значи, ако желаем, можем да възразим. Когато няма възражение, комисията може да приеме предложения акт. За това най-напред ще дам думата на комисията да представи проекта на делегиран регламент. След това ще чуем координаторите и другите членове на Комисията по регионално развитие да коментират или да задават въпроси. Господин Вон Прешка. Вие носите отговорности и разполагате с възможност да се изкажете сега. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички парламентаристи. Ще се изкажа съвсем кратко, но тъй като става дума за силно техническа материя, искам и се да направя крачка назад и да припомня на всички ни какво е ЕГТС. Това е юридически механизъм за улесняване на презграничното сътрудничество. Механизмът съществува от около 10 години и позволява на регионалните и местните органи от различни държави членки да създават кооперативни или корпоративни групи, които са юридически правосубектни за предлагане на услуги. Най-известната такава група е през граничната болница в Седания, на границата между Испания и Франция. Може би сте чували за този пример. Вместо две отделни болници има една болница – която се управлява чрез такава европейска група за териториално сътрудничество. Това е нещо различно от неотдавнашния проект на комисията за е, механизма, европейския механизъм за презгранично сътрудничество след 2020 година. Там правила от една държава членка се прилагат по конкретни проекти от общ економически интерес на територията на друга държава членка. Регламентът за ЕГТС оправомощава комисията да приеме акт по делегация, като се предписва набор от показатели за оценка на функционирането на регламента. И именно този акт по делегация е предложен на вниманието ви днес. Няма да навлизам в подробностите на делегирания регламент. Искам само да откроя наличието на пет различни групи показатели – ефективност, ефикасност, относимост, упростяване и полза на европейско ниво или така наречената добавена стойност на европейско ниво. Това е, е по същество списъкът. Защо се нуждаем от всичко това? Простият отговор е, че това е основата за доклад на комисията – преди няколко седмици ние приехме такъв доклад. Той беше изпратен и на парламента. И искам правим преценка на основата на показателите. Виждаме, че броят на групите от 43 е, е увеличен на 72. Значи близо с 30% е, е нараснал броят им от приемането на регламента до днес. Т.е. групите стават все по-значими. Също така виждаме, че броят на членовете в групите също се е увеличил през последните 3 години от 600 на 800. И също така виждаме, че по отношение на другите структури на националното или международното право, груп, този тип групи е, са по-гъвкави, защото те са правосубектни, имат качеството юридическо лице и много бързо могат да вземат решения в страните, в които извършват дейността си. Така че да съкрати експозето, мога да кажа, че една добре функционираща група може до някъде да преодолее разделящия ефект на границите. Това е отчетлив проевропейски ефект. И виждаме, че изхождайки от показателите, тези пет групи, които цитирах, Картината е обнадеждаваща. На този етап комисията не съзира никаква потребност от изменение на регламента относно Европейската група за териториално сътрудничество. Не всичко, разбира се, е съвсем идеално. Все още е необходима по-добра комуникация. Този механизъм все още не е напълно познат на всички местни и регионални органи. Необходимо е да съществуват механизми в държавите членки за прилагане на регламента и за да се гарантира гарантира наличието на стандартизирани изисквания и процедури, които създават възможност за бързо изграждане, създаване и изграждане на Европейската група за териториално сътрудничество. Но това до голяма степен е свързано не с регламента, който се приема на ниво Европейски съюз, а с националните законодателни уредби. Толкова от мен, председателката. Благодаря. Давам думата на членовете на Комисията по регионално развитие. Най-напред координаторите. Господин Целер. Той ще се изкаже първи. Благодаря, госпожо председател. Като предишния докладчик за регламента за ЕГТС, мисля, че този инструмент вече е много познат – вече имат 78 такива групи, въпреки че раздел... тяхното разпределение е доста различно. Инструментите в отделните държави членки все още са доста различни, но това е един много полезен инструмент за трансгранично и териториално сътрудничество. Так, поне така установяваме. И сега, вече след като имаме един подробен доклад по този въпрос, това, което вие казахте, ще допринесе още повече този инструмент да бъде още по-популярен, още по-познат и да се отстранят недоразуменията, които все още съществуват в отделни региони. Да, примерно на източната граница на Германия и съседните държава, Полша, Чешката република все още има такива недоразумения. Там цари известно неразбиране. Днес разгледах каталога с критерии на комисията. Ще трябва обаче да го проуча по-подробно. Благодаря. Thank you. Other members? Благодаря други членове на комисията Реги да имат коментари. Това явно не е така. Аз самата имам въпрос. Има ли членове, които смятат, че трябва да повдигнем възражение или да поискаме допълнителен тримесечен срок за разискване на внесения от комисията проект? Не виждам. А вашето предложение как да го разбирам? Искате допълнително време ли? Добре. Добре. В такъв случай отбелязваме, че ще ни е необходимо малко повече време. Господин Целер, в тримесечен срок, а по-кратък, значи през декември. Приемливо ли е това за вас? Да, през декември ще включим отново въпроса в дневния си ред и се надявам, че тогава работата по този проект ще бъде приключена. Това е решението ни по този делегиран регламент. Сега продължаваме към следващата точка от дневния ред. Дискусия за общо приложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство и финансови правила за тях и за фонд обежище и миграция. Регламент за общите разпоредби. Днес е, е, Водихме, ще водим дискусия след внасянето на измененията, които според мен са над 2000. Срокът за тях беше 22 октомври. Този проект може би е най-важният нормативен акт на вниманието на нашата комисия. И може би това отчасти обяснява броя на поступилите изменения. Има и становища от 9 още комисии, така че вероятно ще постъпят още повече предложения за изменения. Днес ще проведем дебат по внесените изменения. Ще бъде много интересно да се чуе виждането на докладчиците, тъй като по-късно трябва да вземем решение за това как ще гласуваме доклада. Давам думата на госпожа Крел. Моят съд докладчик Сянка не е тук. Аз самата очаквах, че ще започне малко по-късно с този дебат. Вие казахте, че имаме над 2100 изменения, доста надребно. Аз ги чета в момента, не съм ги прочела всичките. За това всъщност предпочитох, предпочет, пред, бих предпочела днес да не говорим за измененията, но това а, беше желанието на колегите. Това, което вече започвам да разбирам, е свързано с две-три бележки от моя страна. Много от измененията предвиждат наистина страхотни неща в този общ регламент за общо приложимите разпоредби. Всички са ценни, всички са полезни и не знам какво още, но аз мисля, че ако искаме да имаме упростяване на кохезионната политика, на администрацията и управлението, отчитането, не мога да включа още хиляда неща допълнително. Един пример. Когато още при дефинициите се започва и се казва, че трябва да спазваме онези, онези хоризонтални принципи и да правим това или онова при а, финансирането, със сигурност това е полезно. Но като го назовавам така конкретно, това всичко трябва да бъде проверявано конкретно. Съответно, трябва да а, изготвям доклади за управлението. Това означава, че отново ще има огромна купчина бюрокрация и вместо да подкрепим нещо полезно, в крайна сметка управлението и всички, които са засегнати от него, е, буквално ще бъдат с вързани ръце и гъвкавост изобщо няма да има. Ако навсякъде споменавам, че най-вече градовете или най-вече планинските райони или други региони, не знам още какви, трябва да бъдат подкрепени, трябва и да го докажа. Защото като искам нещо, комисията в някакъв момент ще трябва да изготви доклад дали тези изисквания са били изпълнени а това е точно обратното на това, което искахме цяла година. Опростяване, по-голяма гъвкаво за регионите. С Андрей Новаков все още въобще не сме се съгласували. Първата ми реакция беше просто да отхвърля голяма част от измененията по първия член, защото те са свързани с прекалено голяма бюрокрация – Надявам се, че днес ще използваме тази дискусия, за да повишим разбирането у колегите, че това не се, не се дължи на факта, че аз политически искам да постигна нещо, а че наистина искам да а, позволя по-голяма гъвкавост в регионите. И в рамките на едно партньорско споразумение, в рамките на един по-силен партньорски принцип, стратегическо развитие да определя какво искам да правя. И, то, и именно това трябва да бъде е, договорено с комисията. Е, да, наистина, добре е да бъдем информирани, но аз не искам да продължаваме по този начин. Това е един принципен проблем, по, по който трябва да вземем решение. Сега искаме ли да имаме трансфери, не искаме ли? Приемам, че когато утре приемаме становищата по Инвеста InvestEU, ще видим какво е мнозинството в тази комисия, какво е мнението и ще видим на къде ще тръгнем с някакъв компромис и в каква посока ще можем да се движим напред. Е, днес е, не мога да отговоря на този въпрос. Същото въжи и за въпроса по член 15 тук от всички политически групи има по нещо във всякакви посоки. Заличаване, нещо така да се пропусне между другото. Трудно е да се намери някакъв компромис. Ето защо трябва да проведем още много разговори. Мисля, че за 4 декември вече имаме първото заседание на докладците в Сянка. И там ще се опитаме да обсъдим всичко това и да намерим начин за договаряне на компромиси. Единственото, от което нямам нужда, е резултат гласуване в пленарна зала, където ще бъдем разделени 50 на 50. Нека да проведем един дебат, така че да определим една обща линия – И разбира се, това ще бъде много трудно, защото всеки един от нас рано или късно ще навлезе в предизборната кампания. И третата ми бележка е следната. На някои места ми направи впечатление, че явно а, някои от депутатите са били обект на лобиране от държавите членки – е, и на трилога ще ми бъде интересно да видя каква ще е позицията на държавите членки. Искам е, да напомня е, за голямата гъвкавост, която бихме искали да имаме в преговорите с съвета и каква е позицията на парламента. А когато парламента възприеме някаква позиция, той трябва да преговаря по нея с съвета. Имаме нужда от силна преговорна позиция, за да кажем, че е, на някои, на някои места може да отстъпим, да направим компромис, но на други не. И ако на много места аз напиша позиция на съвета като моя, като позиция на парламента, нещата ще станат много трудни. Вероятно, в крайна сметка, е, някои от е, подлежащите на преговори въпроси ще бъдат запазени, но е, по, на други места това няма да бъде възможно. И тогава е, е, трябва да видим какво ще можем да предложим по време на тези преговори. Наистина ми е много интересно какво ще стане. Не съм много сигурна дали всички изменения са въобще разумни от гледна точка на правните основания – но в момента с секретарията и комисията проверявам за какво става въпрос, кое може да мине и кое не, но в момента не мога да дам коментари за над 2000 изменения. Моето впечатление обаче от измененията, които сме получили е това. За мен едно е ясно. Този широк спектър на измененията е толкова голям и толкова широк, че в никакъв случай не е възможно да се гласува през декември в комисията. Имаме нужда от време, за да го обсъдим с докладчиците в сянка. Мисля също, че и политическите групи също, да имат нужда от време, защото, както вече казах, всички тези изменения са предложени от няколко политически групи. Ето защо има смисъл да инвестираме още малко време, така че накрая да се изправим наистина пред една ясна позиция и да използваме нашия шанс в преговорите с съвета. Да видим какъв ще бъде новия график и каква ще бъде процедурата. Но ето това е моето впечатление, след като поразгледах малко исканията за изменения. Благодаря ви. Много благодаря. За съжаление, са като все още не е дошъл. Може би ще се появи по-късно. Сега обаче искам да дам възможност на докладчиците в Сянка да представят виждането си, след като чуха казаното от госпожа Крел. Не виждам госпожа Томашич, така че първият докладчик сянка. Не, аз ще започна като докладчик в сянка. Аз съм докладчик в сянка за Алде и ще започна с своите собствени коментари. Най-напред трябва да кажа, да, напълно подкрепям потребността от достатъчно време за обсъждане на различните изменения и възможните компромиси. Не сме длъжни на всяка цена да гласуваме през декември. Тъй, че можем да обсъдим добре, да си дадем достатъчно време за ползотворни коментари и за търсене на решения между докладчиците в сянка по този така важен компонент на нашата програма. Мисля, че ще е полезно, ако можем да организираме коментарите върху групи изменения, посветени на различни нормативни текстове или на различни теми. Това съм се опитал да направя аз днес. Първата група изменения, които аз предлагам, но може би това са откроили и други колеги, са измененията, свързани с изграждането на по-тесни връзки и взаимна допълняемост с Европейския фонд за развитие на селските райони, който сега вече е в контекста на предложението на комисията. Мисля, че тук можем да намерим компромиси между всички докладчици в сянка и всички колеги, които са внесли изменения. Другата група изменения, която според мен се очертава, е свързана с целите, свързани с промените в климата. Аз предлагам цел 30% от разходите на Европейския съюз за допринасяне за борба с промените в климата вместо 25%. Това смятам, е и основа за компромис между докладчиците в сянка, не само мое предложение. Другата, трета поред група и изменения няма да бъде така лесна за постигане на компромиси. Става дума за подпомагане, за укрепване на връзката между економическото управление и европейския семестър. Тук има абсолютно разнородни предложения от различни политически групи, от различните докладчици е, в сянка и различните членове на нашата комисия. Мисля, че се нуждаем от време за обсъждане и да видим къде минава линията на равновесие. Защото, госпожо Крел, напълно съм съгласна. Тук не следва е, да допускаме разделяне на парламента по време на пленарното заседание, когато ще се гласува трябва да намерим единна позиция, която да е приемлива за бъдещото гласуване на пленарно заседание. Същото въжи за помощта, по-голямата гъвкавост, допълняемост и полезно взаимодействие между фондовете и финансовите инструменти на Европейския съюз. Е, и за трансферите от Европейския фонд за регионално развитие е, и други фондове към InvestEU и други инструменти. Мисля, че това е тема, която също разделя членовете на комисията Реги във вижданията им. Същото ще бъде наблюдавано и по време на пленарно заседание, когато стигнем до това обсъждане. Тъй, че мисля, можем да положим усилия тук за по-голямо стиковане между докладчиците в Сянка. Аз също съм сред тези докладчици в Сянка, които имат категорично становище за увеличаване на трансферите. Що се отнася до InvestEU, очаквам гласуването тук в Реги да покаже какво е мнението на мнозинството в нашата комисия. Ще усъвършенстваме позицията си чрез коментарите, които ще чуем в дискусията за регламента за общите разпоредби. Някои от внесените изменения са свързани с увеличаването на така нареченото предварително финансиране, както и увеличаване на квотата за интерек. Мисля, че тук може да се търси компромис, общо решение и това е една от посоките, според мен, за лесно постигане на решение. И в заключение, искам да кажа, че съм предложила разпределение на средства за презгранично транснационално станови... сътрудничество, което да се извърши при определени показатели за тежест на основата на населението на регионите, а не с оглед на населението на държавите членки. Това е един пункт за дискусия, който може да се окаже по-лесен за преодоляване, защото сега предложението на комисията е много сложно. Там фигурират едни 25 км разстояние, които трудно ще се прилагат на практика. Да, напълно съм съгласна с вече изявеното становище, че се нуждаем от време за обсъждане. Напълно съм съгласна, че трябва да се опитаме да намерим максимален брой решения и компромиси тук в Комисията по регионално развитие. Така че е, това е моето становище като докладчик в Сянка. Сега госпожа Вана. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на съдокладчика е, за свършената работа и за това, че ви е направило впечатление, че голяма част от позицията на Реки вече е включена в проекта. Искам да изтъкна мнението на нашата политическа група. Искаме да засилим принципа на партньорство и това всичко да бъде включено в общия регламент. Например, това, което говорихме за защита на климата. Но Виждаме обаче, че дискусията е върви в правилна посока. Знаете и преди нашите дискусии, за нас е много важно хоризонталните принципи да бъдат въведени отново в областта на равноправието между мъже и жени, равното третиране и основните права. Знам за аргумента, че на други места в общия регламент тези принципи също ще се появят. Виждаме го но въпреки това, именно в областта на основните права, е, където се води важната дискусия за принципите на правовата държава, е важно е, за гарантиране спазването на тези основни принципи, тук е, да няма по-смекчена версия на общия регламент, а тези хоризонтални принципи да бъдат въведени отново за точките, за възможности за трансфер, инструментите, макроекономическата условност. Няма да ги споменавам пак. Водили сме тази дискусия в друг контекст. Знаете, че за зелените те отхвърлят тези две точки. Днес искам да изтъкна една тема, защото може би комисията ще може да ми даде обяснение или някаква информация. И това е връзката с европейския семестър. Ние като цяло гледаме на това много критично, но най-вече връзката с бюлетина на комисията, който получихме на 18 октомври. Там се предвижда нова процедура за засилване на връзката между средствата от Европейския съюз и Европейския семестър. След като разгледахме този бюлетин, честно казано сме доста обезпокоени и алармирани. Явно Генерална дирекция економика и финанси трябва да вземе решение за необходимостта от средства и когезионната политика на държавите членки. Ние искаме обаче ние смятаме обаче, че тук принципа на кохезия на регионите дори се маргинализира. Ето защо бихме искали да има повече прозрачност и най-вече комисията да ни обясни как тази процедура ще бъде изпълнена на практика. Иначе се радваме на бъдещото ни добро сътрудничество. Подкрепям, че, подкрепям вашата позиция за силната роля на Европейския парламент и в някои изменения ми направи впечатление, че държавите членки биха искали да бъдат представени по-добре в съвета. Въпреки това обаче, ние трябва да се концентрираме тук върху европейската добавена стойност, резултат от кихизионната политика. Също така споделя мнението, че имаме нужда от добро качество на преговорите, а за това е необходимо време. Но нямаме такова. Знаем, че на 14 февруари ще имаме последната възможност като комисия Реги да гласуваме и съответно да отидем на пленарно заседание. Няма много време, ето защо си пожелаваме подробни и задълбочени преговори и да постигнем това, което искаме. Благодаря. Благодаря, госпожа Демато. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Не сме много на брой, но искаме да проведем първата дискусия по всички тези изменения. Те са толкова много. Сега поред. Що се отнася до измененията на колегите от другите политически групи, някои неща могат да бъдат обединени. Синергиите за земеделските райони може да бъдат включени в останалите. Може би също така комисията не е избрала архитектура, която да се съответства по-добре на структурата на коезионната политика. След това механизмите за трансфер, самата процедура в член 10 от предложението. Имам предвид прехвърлянето на средства, което отива в InvestEU и като че ли тук се мисли за различни решения. 5, 2, 3% и съответно един средносрочен подход. За нас като Чинквестеле е, що се отнася до InvestEU и член 21. Тези парични преводи не са в съответствие с териториалния принцип. Тоест, регионите и категориите, които могат да бъдат управлявани с други инструменти, трябва да останат а, в, в, част от териториалното управление. И това е примерно част от изменение 1073. И технически не е лесно тези парични преводи да бъдат правени. И като казваме with the benefits of the member states, това трябва да бъде прехвърлено от европейско на национално ниво – това няма да бъде добре за Италия, Испания и Германия, защото там има големи социални, економически различия в рамките на една държава. Макроусловността, член 15, макроекономическата условност, член 15, и тази връзка с европейския семестър, ние сме обезпокоени от нея, така че смятаме, че член 15 може да бъде подобрен. Същото въжи и за член 23. що се отнася до създаването на програмите, това не трябва да бъде променено и съответно плащанията за държавите, които не спазват съответните изисквания. Например, изменение 49-то, и че комисията трябва да информира парламента. Да, това е добре, но според нас не е достатъчно. И, и стигаме до нашето изменение, т.е. че член 15 трябва да бъде заличен. е зелените и някои от социалистите поискаха същото. И за това моля колегите да вземат предвид това, което беше гласувано през 2016 по доклада Вестфал заедно с ГУЕ и Зелените и с голяма част от социалистите, трябва да представим из, из, изменения, така че тази макроекономическа условност да отпадне. Имаме нужда и от друга условност, примерно при процедурата при нарушение член 91. Това е условие, в последния програмен период от 2017-2013 го, им, го имахме, но не е в сегашното предложение. Парламента трябва да вземе предвид различните ситуации, но много неща въобще не са подобрени. Има още проблеми. Изменение, моето изменение 1767 е година то се оказва, че тук се наказват някои от държавите. Това са само някои от измененията. Благодаря. Сега давам думата на членовете на Реджи, господин Ропе. Аз също смятам, че това е един много важен документ. Радвам се, че са представени толкова, голя, толкова много изменения. Това означава, че членовете на парламента се интересуват от този документ и искат да го подобрят. Начина, как го виждаме ние, Някои от предложенията на комисията са по-скоро теоретични, теоретични, отколкото практически. Искаме това предложение да може да просъществува, да сработи. Не само да виждаме думите опростяване или разпоредби относно теоретични усилия за намаляване на разликите между държавите и регионите – но как ще стават тези неща на практика? Също така ми липсват някои разпоредби в, този, в тази връзка. И не само за националните институции, но и регионите трябва да имат интерес да управляват фондовете, които са им предоставени. Ако не въведем на практика тази схема, няма как да очакваме съществена промяна. партиите, правителствените коалиции се променят след всеки, след, след, всички, след всеки избор и новите правителства имат нови приоритети. И трябва да имаме по-специфични разпоредби в този документ. Може би ще постигнем и по-добри цели за документа от 2016 и броя на административните промени, които бяха извършени в много държави. За съжаление, заради одобрените от комисията планове, регионите, които е, съществуваха през 2016 година, спряха да е, няма да спрат, ще спрат да съществуват до 2027. Не виждаме никакво позоваване на тези региони в този документ. Комисията трябва да разбере, че всички изменения, които бяха направени след 1 януари 2018, трябва да бъдат отразени в този документ. При нас в Литва имаме два региона и разликите между тези два региона е голяма. Ако не дадем възможност за по-слабо развития регион да се развие, да развие своята економика, тези разлики могат да станат дори още по-големи до 2027. Ето защо целите изглеждат добре, но ако погледнем внимателно какво се случва на практика в живия живот, не е точно така. Затова аз самият ще внеса няколко изменения. Хората не разбират някои предложения. Сега да вземем един регион, който отговаря на средните европейски изисквания и да го сравним с регион, който е много по-малко развит. И тези два региона трябва да се справят с едно финансиране и с правилата за съфинансирането. Също така трябва да разгледаме и правилата за съфинансиране. Трябва да вземем решение Какви да бъдат критериите? Ако всичко трябва да се прави на основа на регионите. Ако предприемем някаква средна стойност за държавата, това трябва да се прави на основата на държавата. Ако нивата на съфинансиране са прекалено високи, някои региони няма да могат да се ползват от тази възможност. И когато текущите програми за финансиране изтекат, няма да видим а, намаляване на разликите между регионите в тази степен, в която ни се иска. Средствата, които се предоставят, са важни, за намаляване на тази разлика. По този начин ще избегнем ненужна економическа миграция. Хората няма да се налага да пътуват в друга държава, за да си търсят работа. Както го правят сега, защото нивото на економическо развитие между различните държави е наистина много различно. Ето защо трябва да се създадат връзки между отделните фондове и това е много важно. Правото за финансиране от Кохезионния фонд, от Фонда за развитие на земеделските райони трябва да имаме общи правила, тъй като в момента финансирането се ръководи от различни правила. Трябва да се опитаме да създадем една подобна рамка, рамка да хармонизираме правилата във всички фондове. И още едно предложение. Инициативите за местно развитие, които са инициирани от местните общности. Тези, там се казва само, че такива инициативи са възможни, но това е прекалено мека формулировка – всичко това няма да зависи от местните общности, а от държавата, от централизираните институции. Дали те ще позволят съществуването на такива местни инициативи? Предлагам да изберем една по-стрикна формулировка, т.е. че такива инициативи трябва да съществуват и трябва да бъдат развивани. И съответно за тези инициативи да се отделя определен процент от средствата. По този начин не само по-прогресивно мислещите институции и държави ще се възползват от тези възможности, Ако се справим добре на регионално ниво, ако управляваме добре регионалното развитие, по-добре развитите региони, ще имат по-голяма полза. Мисля, че трябва да работим всички тези въпроси. Благодаря. Е Благодаря. Сега, господин Жуо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. И, и аз бих искал да поздравя съдокладчиците. огромен обем работа е трябвало да бъде свършена в кратък срок. Няма да резюмирам всички изменения, които съм предложил. Не е това целта. Искам само да кажа нещо за три приоритета. Първи приоритет колегите са вдесли изменения с цел упростяване на живота на бенефициентите. Тоест тези, тази група изменения имат съвсем конкретна цел – механизмите, които ще се използват. Примерно измененията, които имат определена тежест, измененията, които се отнасят до финансовите инструменти и прочие. Всички имат значи, изменения за упростяване. Втората група изменения се отнасят до общата архитектура и метода на разпределение на фондовете. Тук имаме предложението на комисията за регионите в преход. Включително и седмият доклад по сближаването и разширяването на тази категория е достойно да бъде приветствано. И съдокладчиците трябва да обърнат внимание на тези, на тези предложения за изменения. Това е нещо, което се подкрепи от Комитета на регионите. И накрая, това са предложенията на комисията за начина на изчисляването на определени териториални показатели. Това е нещо, трябва да кажа, което не почива на никаква териториална реалност и би имало отрицателни последици за някои от регионите. Последен приоритет. измененията трябва да изпратят едно така силно послание по два пункта. Първо, социална Европа, нещо особено важно. Внесъл съм изменения чиято цел е, е европейският стълб на социалните права е, да получи специално ударение. Е, Необходимо е реална конвергенция, до която доведе нашата политика на кохезия. И наред с това, още един въпрос. Контекстът е добре известен. Всички Що се отнася до Брексит? Каквито и да бъдат бъдещите отношения между Европа и Обединеното кралство, Брексит ще има пряко въздействие върху нашите региони. Ще възникнат нови граници, външни граници на Европейския съюз. Това ще има преки последици. И по-общо казано, всички региони, които имат търговски връзки с Обединеното кралство, ще бъдат засегнати Независимо е дали това са в Польша, в Франция или в Холандия. Разговарял съм вече с мнозина колеги, които много внимателно се опитват да анализират този въпрос. И каква ще е ролята на Европейският съюз тук? Трябва значи, да отпратим едно положително послание в това отношение. Европа има възможност да предварва, да предварително да обмисля тези въпроси. И затова съм внесъл изменение за създаване на конкретен фонд за подкрепа на регионите, които ще бъдат засегнати от Брекзит. Това е съвсем накратко, са накратко трите приоритета, които бих искал да защита чрез съответните изменения. Благодаря ви много. Сега господин Ван Нортенбург. Благодаря, госпожо председател. Не искам да добавям много нещо към тази дискусия, но ще кажа, че също така настоявам за един качествен подход и за един силен мандат. Нещо, което трябва да отделим специално време да обсъдим. Всички изменения, защото те ще имат огромно въздействие върху по-нататъчния ход на преговорите. Значи на, на първо четене. Но имам само един въпрос. Въпросът е за трансферите. Разбира се, може да имаме политически различия. Е, дали ще бъдат доброволни трансферите или е, може да имаме също политически различия, как да финансираме инструмента със свързване на Европа, но трябва да видим каква е възможността за трансферти. Дали ще предложим нещо, което ще засили опозицията срещу това по време на триалозите. Или да увеличим общата сума или малко да се намали общата сума за кохезионната политика и кажем, във всички случаи парламента не желае е, да прехвърля пари за е, инструмента за свързване на Европа. Всички са съгласни, че това е една много хубава програма. И това ще бъде като че ли друг довод да се вземат пари от кохезионната политика за него. Да, да видим къде, как да не намерим компромис по този въпрос, защото мисля, че тук ще се сблъскаме с една сериозна опасност по време на тристранните преговори. Благодаря, господин Бостинаро. Благодаря, госпожо председател. Няма да престана да призовавам за вашата подкрепа, за да видим дали ще може да избегнем най- лошият сценарий. Прехвърлянето на всички тези главни е, регламенти на, на друг, следващият парламент. Днес господин Таяни, председател на Европейския парламент в Букурещ, се обърна към румънското председателство да направи всичко възможно да гарантира политическо споразумение за многогодишната финансова рамка. Хубаво, чудесно. Това е политическо споразумение. Но ако всички главни регламенти оставим да бъдат прияти от следващия парламент, тогава най-рано първи ще се бъде прият в края на 2021. Значи 6 месеца не, е достатъч, не са достатъчни за нас да започнем да обсъждаме и да приемем тези подобни законодателни документи. Как Европейския парламент ще разкори този процес, като се има предвид, че ще бъде един съвсем нов парламент, вероятно силно раздробен по отношение на различните е, региони. Ще застрашим бъдещето на кохезионната политика по този начин. А, аз съм разгледал сам, предлагам да се разгледа само английската версия, или английската и, вер, и френската версия, но да започнем приемането на регламентите без каквото и да е забавяне, за да не се натрупа забавяне, защото хората ще платят цената за това. А, това ще бъде така, е, е, е, ще бъде вода в воденицата на евроскептиците. Наред с това, важно е да се разгледат условията. Добавям, присъединявам се към онези, които многократно посочиха, макроекономическите условия, като се има предвид, че е, случаите на Испания и е, Португалия бяха решени поради решим, ангажимента на парламента. И е, това засяга хората в регионите, а не съответните правителства. Правовата държава, директивата и регламента. Обсъждах този въпрос с много колеги. Мисля, че е много важно да излезем с едно добре обмислено предложение. Няма да навлизам в подробности, но даването на ограничени права на комисията не е приемливо. Трябва да видим какви са проблемите по места и ролята на парламента е абсолютно необходима. И обръщам се господин Милтенбург и към всички колеги, които ще се занимават с регламента за общоприложимите разпоредби. Те трябва да много да внимават. Документа трябва да бъде така съставен, че да бъде приложим и да не бъде във вреда на регионите и тяхното население. И накрая. Много е хубаво да смятаме, че всичко е положително и да го разгледаме в розова светлина. Но нека погледнем изявлението сред срещата Макрон-Меркел миналата седмица – те смятат, че през 2021 година ще има споразумение по бюджета на еврозоната. Толкова ли сме наивни, че да смятаме, че преговорите за бюджета на еврозоната няма да има никакво въздействие върху това, което ще влезе в многогодишната финансова рамка? Тези въпроси трябва да им отговори този парламент, на който хората са гласували доверие. Защото след това ще бъдем в, навлезем в абсолютно непозната територия. И кохезионната политика трябва да се опира на солидарност, а не на тъкмо обратната да бъде. Нека не отваряме котията на Пандора и да помагаме на онези, които са срещу Европейския съюз. Това е моята молба към вас. Председателката, благодаря. Позволете ми да отговоря на първата ви забележка и да кажа следното. Когато говорим за достатъчно време за обсъждане, нямаме предвид да обсъдим, а, наш, да отложим нашето гласуване за след януари. Искам да благодаря на докладчиците за тяхната досегашна работа. А, така, драматична а, а, по своето същество. Но трябва да кажа, че ще гласуваме в комисията през януари. Няма да отлагаме по-нататък. И днес координаторите ще трябва да решат окончателния график за гласуването в нашата комисия и след това гласуване в пленарна зала. По този начин отговарям на въпроса, който повдигнахте в началото на вашето изказване. Дали ще бъде изпълнено условието да приключим нашата работа преди изборите. Сега ще дам думата на госпожа Томашич, която е една от докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Бях в комисията ПЕШ е, и затова закъснях. Искам да подчертая измененията на за регламента за общоприложимите разпоредби. Те се отнасят до съвместното финансиране. Значи трябва да своевременно да пристъпим към работа, да, да избегнем а, отрицателното въздействие върху бенефициентите. Увеличаването на националните е, съфинансиране ще даде възможност за догонване на по-напредналите държави и региони. Това е един от добавена, елемент на добавената стойност на кохезионната политика. Увеличаването на кофинансирането от 15 на 30% е една от, от големите поводи за загриженост. Това ще създаде големи пречки в прилагането на програмата, ще бъде допълнителна тежест и за бенефициентите, и за управляващите органи. Предварителното финансиране на вноски значително се намалява нещо, което допълнително ще забави а, гладкото и безпроблемно приложение. Искаме да увеличим инвестирането в кохезионната политика. И трето, не може да се съгласим с правилото N плюс 2 и за ускоряването на прилагането или успешното освояване на наличните ресурси. Съгласни сме обаче, че членовете 221, 227 ще помогнат за е, осъществяване на нашето предложение за по-ефективно управление и на стойност на инвестициите изобщо. И накрая. Многогодишната финансова рамка дава възможност да покажем ангажиментът на Европейския съюз да помага на страните членки. Структурите фондове трябва да помогнат за економическото благоденствие на всички страни членки. Необходимо е да бъде прията многогодишна финансова рамка, която е в услуга на нашите общества. Всяко забавяне ще има не само политическо въздействие, но ще има чисто практически е, отрицателни въздействия, защото мнозина разчитат на тези структурни фондове. Парламентът трябва да направи всичко възможно да няма политическо забавене от страна на съвета по време на е, триалозите. Господин Пол Чак, благодаря госпожо председател за дадената ми дума. Искам да ви уверя, че няма да има забавяния. Защото мисля, че този парламент има точно определен мандат. Всички ние имаме определен мандат и сме длъжни да приключим работата по този акт е, до края на нашата легислатура. Аз отстоявам твърдо тази идея. Е, живеем в епоха на предизвикателства, особено в областта на кохезията. Върху тази политика ще се отрази не само излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, но имаме и други предизвикателства промените в климата, социална Европа – може да има различни виждания за това каква тежест да бъде предадена на различните предизвикателства в текста, но мисля, че той ще бъде прият още до края на нашия мандат и то на първо четене. Има становища за това, че е прекалено разширена бюрокрацията – при функционирането на фондовете. Просто етикет е сложен върху тези политики. Те се смятат за прекалено бюрократични. Голяма част от лицата, за които политиките са предназначени, трудно се справят с изискванията, за да могат да кандидатстват. Аз ще внеса някои политически изменения, не много. Бихме искали да направим политиката по този начин по-благоприятна за крайните ползватели. Мога да направя сравнение с общата селско-стопанска политика. Там много по-лесно се ориентират хората, когато трябва да кандидатстват за нещо. Затова смятам, че има какво да се подобри при нас. Нашето желание е да приключим работата по текста в определените срокове и преди всичко да се ограничи бюрокрацията. Смятам, че сме тръгнали в вярна посока, но трябва просто да поработим повече. Благодаря. Искам да замоля господин фон Бреска от Европейската комисия да коментира. Имате думата. Всъщност, извинете, госпожо Крел, вие можете по всяко време да вземете думата. Мисля, че що се отнася до принципа, как искаме да го изпълним, цари е известно единодушие. душие положителен резултат постигнат възможно най-рано. Няма смисъл да се занимаваме с това, но има а, още един въпрос още... искам да отговоря на още един въпрос. Двамата докладчици са предложили на комисията в проекто доклада това, с това с трансферите да не се прави. За нас максималната позиция пред, пред комисията е, че, коли, че и държавите членки искат това. В началото останахме впечатление, че в тази комисия има мнозинство в подкрепа. Искам да видя какво ще е гласуването за InvestEU, какво ще бъде мнозинството и съответно трябва да подготвим компромиси. След като погледнах измененията, като че ли двамата докладчици са ги приели в голяма степен – понякога желанието за по-добра позиция в преговорите не, не, е доста, не е добро за нашия парламент, който се намира в предизборен период. Но ще кажа едно, и то много ясно. Имам принципен проблем с тези трансфери, аз лично. Защото според мен това е намеса в кохезионната политика. Като цяло можем да кажем веднага, че InvestEU е добра програма и е, ще вземем пари от кохезионната политика. Дори комисията не посмя да направи това. Но сега е, се прави някакси е, зад гърба. Мога да ви назова примери, в които съм 100% сигурна, че държавите членки чакат именно това, за да могат доброволно да дадат нещо. Защото ако за Юни трябва да се спазва държавна, държавни правила, но за кохезионната политика трябват, и като си ми предвид, че за държавите членки това подаване на заявление е досадно и тези партньорски споразумения, тогава ще бъде по- много по-лесно да направят каквото идея чрез InvestEU. Ето тук за мен се крие истинската опасност – от една страна искаме една, искаме една модерна кохезионна политика, която да не е същата като преди 30 години, а от друга страна действително е, да могат регионите да участват. И тук има едно противоречие. Ето защо е, аз мисля, че трябва да останем на тази максимална позиция, но най-късно утре ще видим по време на гласуването как се движи мнозинството ще споделя каква е моята собствена нагласа и двамата докладчици ще подготвят компромиси. Те ще отразят състава на този парламент, защото по отношение на макроекономическата условно ще бъде същото. Това не е същия парламент като преди 7 години. Не сме така единни сега. Когато заличихме тази условност и въпреки това загубихме. Сега обаче трябва да видим какво може да се направи, в каква посока да тръгнем и в крайна сметка вярвам, че ще можем да представим на парламента компромиси, за които ще получим съответното мнозинство. Това беше от мен. Благодаря. Uh, yes, plan... Благодаря. Исках да дам на вас и на господин Новаков думата след като се изкаже господин Вон Бреска, но във всеки случай, ако искате да кажете нещо, а сигурно ще имате какво да кажете, ще получите думата отново след представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчиците. Ще бъда много лаконичен, за да може да се чуете други изказвания. Мисля, че представих добре нашето предложение. Знаете позицията ни и миналия път дадох разяснение за това къде според нас ще има трудности с някои от измененията. Така че сега искам да се спра на четири въпроса. Първо, искам силно да подкрепя госпожа Крел в призива и за упростяване. Знаете, че най- категоричната силна критика към кохезионната политика и то от страна на множество бенефициери е, че тя е прекалено обременителна, прекалено сложна. Това, което предложихме, може би си спомняте, е поредица от 80 на брой мерки за упростяване. Това, което чувам от съвета, от държавите членки, от е, управителните органи, е положителна реакция. Има всеобщо одобрение на факта, че комисията за пръв път се насочва към по-малко проверки, по-малко одити, по-малко ревизии, е, повече упростяване, повече лекота. И за това от самия брой на измененията в тази връзка 100, близо стотина – е ясно, че голяма част от предложените от нас мерки за упростяване ще бъдат на практика лишени от смисъл. В този смисъл искам да подкрепя докладчика, госпожа Крел, в призива и да се появи благоразумие и да се съсредоточи вниманието върху тези въпроси, които са истински важни за парламента. Като се остави това, което е приемливо, но да не се оставя онова, което е самоцел или би отежнявало работата на хората в бъдеще. Това е първата ми бележка. Втората ми бележка е свързана с това, което някои от вас запитаха за, ли, за връзката между фондовете и европейския семестър. Това може би не е голяма новост, но бих казал, че това, което предлагаме, излиза извън пределите на статуквото. Има множество изменения, които са насочени към това да няма никакво взаимодействие между фондовете и европейския семестър или да има ограничена степен на полезно взаимодействие. Мисля, че обратното е това, което трябва да целим. Както казах миналия път, сега комисията така да се каже, ремонтира европейския семестър. И то не само от гледна точка на структурни реформи, но и на инвестиции и недостиг в инвестициите. И очевидно тук фондовете ще играят важна роля. Мисля, че ще изпратим съвсем погрешно послание, ако кажем, че има европейски процеси на централно управление на економиката от една страна и след това нямащи нищо общо с тези процеси европейски фондове. Това според мен ще бъде огромна стратегическа грешка. Смятам, че е целесъобразно да има връзка между двата процеса. Надявам се, че ще успокоя всички ви. Генерална дирекция Регио, а не генерална дирекция ЕКФИН в Европейската комисия ще има водеща роля при програмирането на средствата. Това ще остане така и в бъдеще. Никой не иска нищо да променя. Но също така е много важно нашите инвестиции да се разполагат в по-общ контекст на обществени инвестиции били те европейски или национални. И за това смятам, че двете инициативи трябва да се сближат повече. Следващата тема не бе толкова засегната в дискусията днес, но тя е изключително важна за нас и е свързана до някъде с първата тема, която засегнах, а именно средносрочният преглед. Сега в нашето предложение е предписана голяма гъвкавост – Управителните органи могат да променят приоритетите си за финансиране, без дори да търсят за това одобрение от комисията, тъй че има много по-голяма гъвкавост, надявам се и много по-голяма съпричастност на място, където се изпълняват проектите. Обаче в някакъв момент винаги е смислено да спрете, да се огледате и да видите какво сте постигнали. Може да се наложи за 7 или 10 годишен период на изпълнение, да се отчетат нови потребности. И ние искаме средносрочният преглед да бъде смислен преглед. Силно ще се противопоставим на промени, които биха поставили тази смисленост под въпрос. Да, стабилност, приемственост е, са много ценни качества за инвестиционната политика на Европейския съюз, защото инвестициите пораждат своя ефект е, в дълъг времеви хоризонт. Обаче, е, ако дам пример с а, е, миграционната политика, всичко беше програмирано, всичко беше ангажирано и не можахме да намерим едно единствено евро, което да препрограмираме и да пренасочим. А, е, това за нас е неприемливо състояние на нещата. Това е и целта на средносрочния преглед гъвкавост при него е необходима и ние силно бихме отстоявали позицията си в тази връзка. Трета тема обхвата на регламента за общо приложимите разпоредби. Някои изменения ще изведат извън този регламент, извън неговото приложно поле, фондовете, които се управляват от Генерална дирекция вътрешни работи. Това не го разбираме. Нали, не искам да навлизам в механиката на бюджета и неговото изработване, но кризата с миграцията пак е подходящ прием. Има различни фондове във връзка с приема и интеграцията на мигранти. Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, но и фонда, който се ръководи от Генерална дирекция вътрешни работи. Така че би трябвало средствата, предназначени за обща цел, така да бъдат част от обща картина. И на последно място, само като изброяване, искам да благодаря на съдокладчиците, ако правилно съм разбрал това, което те предлагат, възможността да се осъществява принос към Invest ES или Invest EU. Този елемент отново е върнат в общата картина, а не е изолиран от нея. Но разбира се, всички данни ще ни бъдат налични едва от 2025 година, когато ще бъде извършен средносрочният преглед. Това е твърде късно. Пак ще кажа, никой нищо не е задължен да направи тук и да тръгне по този път, но на нас ни се иска, поне да има възможност, без да съществува задължение, този вариант да се разгърне и на по-ранен етап. Имам и много други коментари, включително по финансовите аспекти. Искам само нещо да напомня. Трябва да внимаваме много с статистическите данни, защото видях редица изменения, свързани с референтните години, които използваме и с регионалните разбивки. Това, което съществува в момента, е налично в момента. Ние не можем да допускаме, че едно или друго ще бъде прието на по-късен етап и още от сега да задаваме някакви альтернативни начини на изчисление за държавите членки. Но пак казвам, не искам да навлизам в дискусии за пари, за съфинансиране, за предварително финансиране, тъй като мисля, че това ще излезе извън пределите поне на моята лична компетентност и целта на посещението ми тук. Благодаря. Благодаря. Това бе коментара на комисията. Пак ми изчезна господин Новаков. Той пак не е тук. А, uh, would you like to, to say something? Госпожо Крел, желаете ли да кажете нещо? Само още едно изречение във връзка с трансфера към Invest ЕС. Все още не сме взели решение по този въпрос. Но оставам с впечатление, че е по-добре да има компромис, отколкото да няма нищо или да се извършват още повече трансфери. Така че готови сме да извършваме е, по-нататъчно обсъждане, но нямаме окончателно взето решение. Както виждате, с нашите изменения, тези на Андрей и мои, Искаме най-напред да изчерпим всички възможности държавите членки да използват средствата за кохезионна политика, а не да ги насочват към Инвест ЕС. И за това Ние смятаме, че така възможност трябва да се даде на държавите членки едва в последната година от периода. Но това е също част от компромиса. Мисля, че утре е, ще имаме други виждания, много по-богати, надявам се, и много по-мъдри. Господин Новаков, искате ли да вземете думата? Не, не сега. Не на този етап. Толкова ми липсвахте. Очаквах, че ще се изкажете. И ще ни обясните всичко за доклада, обаче госпожа Крел се справи. Искате ли думата? Добре, заповядайте. Ами ще се починя на заповедта на председателя на комисията. Ще взема думата, няма да пропусна шанс. Извинявам се, че се включвам в разговора твърде късно, но както си представяте, в един и същи момент много става в парламента. Не е редно да се оплаквам. Регламента за общо приложимите разпоредби е нещо, с което ставам и лягам през последната половин година. Има страшно много заинтересовани е, колеги. Броят на измененията го доказва 2200. 10 дни ми бяха необходими да се запозная с всички тях. И аз вече имам някои предложения за компромиси но това ще обсъдя най-напред с госпожа Крел, като моя съдокладчица. Разбира се, и с почитаемите докладчици в сянка. И сега тук подкрепям господин Бощинаро в смисъл, че не трябва да се протака. Това би било опасно. И много съм радостен за това, че нашата председателка е, че ние не трябва задължително да гласуваме през януари. Ако не бъдем готови обаче, това ще бъде погрешен политически сигнал. Никой няма да ни обърне внимание за това, че ни притеснява Брексит или нещо друго. Тук сме за да вършим работата си. Мисля, че имаме достатъчно време и можем да се подготвим за заседанието, на което да бъде гласуван първият проект. Зная, че горещите кестени в този дебат ще бъдат свързани с така наречените трансфери и това са въпроси, които не могат да предизвикат лесни отговори. Мисля, че трябва някъде да теглим чертата за тези трансфери. Чух коментар, че механизмът за свързване на Европа е много добра програма. Никой не е казвал, че това е лоша програма, но има и много други хубави програми. Еразъм за млади предприемачи. Трябва ли да се финансира това от кохезионната политика? Не, защото програмата е толкова важна, че ще си има отделен бюджетен ред. Усещам, че има нещо като скрита конкуренция, кой ще получи повече от кохезионната политика в момента ние много сериозно обсъждаме за тези 10 милиарда, които се е, прехвърлят е, към механизма за свързване на Европа и много се озадачих, като видях, че има едно изменение, с което се иска да бъдат прехвърлени 20 милиарда. Ако така вървим, кохезионният фонд ще се намали повече, отколкото всички други програми, с които разполагаме е, в Европейския съюз. За това ли се борим? Хората извън нашите зали няма да ни мерят по думите, а по това, което правим, по делата. Така че регламента за много, за общоприложимите разпоредби и следващата многогодишна финансова рамка ще бъдат доказателство за това колко ни е грижа за Европа. И институциите да се конкурират, ние самите да се конкурираме, било то партии или членове на парламента, няма да помогне на никого. Благодаря, благодаря за дебатите днес. Искате да реагирате за вашите изменения ли? Да, ако обичате. Ами да, ето това е политически дебат. За какво става дума в кохезионната политика? Да се налеят едни пари в една котия, която се нарича кохезионна политика, или за да се финансират политики? Между другото, кохезионната политика има за задача да инвестира в инфраструктура. Ако могат да се съчетаят нещата, ако могат да се вземат средства от кохезионния фонд и да се прехвърлят към механизма за свързване на Европа, говорим за едно и също. За мен главният въпрос би бил в крайна сметка с компромиса на масата да осигурим най-големи ползи за гражданите, най-голяма допълнителна полза от Европа, която инвестира и постига резултати. Лично мен не ме интересува сумата, която ще бъде свързана с кохезионната политика като такава, с от сумата, която е, ще бъде насочена към транспорт конкретно, не се интересувам. Не ме интересува боричкането между комисиите. Трябва да се стремим към резултати. Понякога се боричкаме смешно за това как да наричаме едно или друго. Става дума за това да има реални проекти, които носят реални резултати. И това е философията да предложа допълнително да се прехвърлят 20 милиарда към механизма за свързване на Европа. Защото този механизъм гарантира допълнителната полза, от която всички се нуждаем в Европа. Аз мисля, че ако акцентираме само върху кохезионната политика, това няма да ни позволи в Европа да инвестираме общ подход към коридорите. Ще продължим да финансираме коридорите с национално финансиране и средства отпуснати на държави членки. Аз съм проевропейски и настроен и искам да видя европейски проекти. Интересното е, че във вашата страна, България, има огромна нужда от инвестиции в инфраструктурата. Искате ли ви Европа да помогне на вашата страна да инвестира чрез механизма за спи... свързване на Европа или предпочитате китайците, които накрая ще заместят нас и ще направят всички инвестиции, които са необходими. Аз предпочитам да инвестира Европа. Благодаря. Сега ще чуем съдокладчиците. Първо госпожа Крел, след това и господин Олбрихт иска думата. Айде! Ако се замислите какво е Кохезионния фонд, ще ви напомня, че той беше създаден е, за да се организира Валутния съюз и държавите членки, които бяха, така да се каже, най-слабо развити, да имат шанс да реализират големи продукти в областта на инфраструктурата и околната среда. По тази причина, защото именно тези държави вече постигнаха голям напредък, по предложение на комисията, Кохезионния фонд се намалява с 45%. Добре, обаче това не, е, няма нищо общо с кохезия, а с инфраструктурата. По отношение на Кохезионния фонд това е страхотно, защото това води до сближаване на регионите. Но още в началото имаше борба проектите по този фонд да бъдат съоръжени за съответния бюджет. За съжаление обаче държавите членки не са готови да го направят. Не искам да казвам кои са те, обаче знаете кои е, са препани камъка в повечето случаи. Кохезионната политика е нещо друго. Кохезионната политика, която е заложена в договора, трябва да гарантира регионите постепенно, това ще отнеме доста време, да се сближат по економически статус, по социален статус, териториален статус. Е, това е, е друга добавена европейска стойност в сравнение с механизма за свързване на Европа, но си е добавена стойност. И мисля, че не може да паднем в капана едното да бъде, да бъде замествано с другото. Може, ако сега се окаже, че ще трябва да решаваме много задачи в Европа с по-малко пари, а това не беше така преди 10 години. Ако имахме толкова пари, колко парламента беше предложил, нямаше въобще да се говорим по тези теми. Двете програми, Механизъм за свързване на Европа и Хоризонт и други проекти – и кохезионната политика не са, не са проблема. Не е проблема, че те трябва да вземат средства от един бюджет, който никога не предоставя достатъчно средства. Няма да решим този проблем, като се опрекваме, че ти, примерно, не правиш достатъчно за Европа или ти не правиш достатъчно за Европа. И тук в регионалната комисия ние носим отговорност прямо кохезионната политика. Е, разбира се, България като държава, в която не всички региони са добре развити, може да вземе средства и от кохезионната политика, и от регионалния фонд. И ще може да ги ползва в бъдеще за подобряване на инфраструктурата. Защо България трябва да дава пари на, на механизм за свързване? Тези разлики между държавите членки, е, това няма също да се е, промени, защото националистическите движения в държавите членки, за съжаление, са много силни и това няма как да се организира с повече пари, а държавите членки трябва да си го организират помежду си. Това са тези е, трансграни, трансгранични програми, което е, на първо място не е въпрос на пари. Помня, че имаше проекти между испанската и френската граница, които си е, работих, които не напредваха и причината за това не бяха парите. Ето защо не искам да тръгвам по а, е, този коловоз, да опреквам а, е, някой или друг. Ти си по-добър, ти, ти, ти не си толкова добър твоята идея е по-добра. Така просто ням, няма да стане. Трябва да мислим интегрирано. It благодаря. Много е, ми е трудно да играя ролята на председател, защото съм и докладчик в Сянка. Толкова много пъти споменахте България. Благодаря ви. Рядко се случва това да споменаваме България толкова често. Искам да добавя нещо към въпрос на господин Ван Милтенбърг. Когато говорим за България, и инвестициите в българската инфраструктура, където има огромна нужда и това е много важно с развитието на страната. България е малка държава в средата на Балканите. И тези връзки и свързаните действия с нашите съседи е един от основните проблеми в нашето развитие. Ето защо едно от възможните решения е механизма за свързване на Европа, но за трансгранични проекти, които ще позволят на някои от малките държави, айде да кажем средни по размер държави, като България, да инвестират част от парите от Кохезионния фонд за трансгранични връзки със своите съседи, Виждам тук една възможност за компромис, включително при, с примера за, за България. Господин Олбрехт, сега ли искате да вземете думата или след господин Оваков? Харесва ми дебата, защото от време на време се връщаме към основното. Първо ми позволете да кажа следното. Ако следваме линията и не говорим за кохезионна политика, това е вярно. Всички европейски политики са кохезионни. За сближаването на Европа нямате нужда от кохезионна политика. Ето защо холандското правителство предпочита да няма кохезионна политика в Нидерландия, вие го знаете – аз се срещнах с нашия посланник и той каза, че Нидерландия въобще няма интерес към кохезионна политика. И защо? Защото този инструмент, методът, който трябва да се използва, цитирам, е, е по-слаб. Второ, не съм съгласен с това, защото местните, местните власти в Нидерландия са на различно мнение. Те са наясно, че тези пари имат ефект на лост те е, могат да отворят пътя за други инвестиции. Второ, за кохезионния фонд. По това време бях е, кмет на град и, бях е, член на съвета на регионите и се занимавах с кохезионния фонд и политиките. Кохезионният фонд беше създаден да помогне на по-слабите държави да се подготвят за еврозоната. Съответно, да намалят харчовете си, да имат по-добра инфраструктура и да се подготвят за е, еврозоната. Но нека да ви припомня нещо. Кохезионната политика не, не е въпрос само на пари. Тя също е въпрос на метод. И този метод беше описан от Констанс Крел – Кохезионната политика означава управление, съвместна отговорност, обучение на администрацията, планиране, обучение във всичко. Това е кохезионната политика. И това е нещо съвсем различно. Възможно ли е всичко да се прави от Брюксел? Да. Възможно ли е да се централизира всичко? Да. Ще бъде по-лесно? Ще бъде ли по-бързо? Да, абсолютно. Но е, резулт... няма да бъде постигната целта. Защото тук става въпрос за споделено управление. Нека да си напишем домашното в къщи. Ето защо когато последния път комисарят Калас предложи да се вземат пари от Кохизионния фонд и да се прехвърлят към фонда за развитие, ставаше въпрос е, за, за това и Виктор Бостинаро, който беше докладчик, той, той каза на господин Калас, че ако това бъде направено, просто той никога няма да се срещне с него повече. Е, е, не знам, помните ли я тази дискусия? И сега, въпросът днес е защо комисията не, сло, не, пост, не включи парите най-напред в фонда. И да го. И да и това е напълно против логиката и против споразуменията. Не, че не искаме да дадем пари, а просто да се промени политиката. Като вземеш пари от Кохизионния фонд и ги сложи във фонда за развитие, тогава заместваш една политика с друга, един метод с друг. Не, че е грешно, но може да бъде направено по-рано и можеше да дойда тук и да кажат и, и, и да кажат, че има по-малко пари за кохезия. А защо го сложиха? А, защо го, ги предоставиха на държавите членки и после им ги взеха? Така само ги ядосаха. И ето защо мисля, че цялата тази идея е грешна. Фонда за регионално развитие е напълно раз, а, различен. Да помислим как да, е, въобще да унищожим кохезионната политика. Сега може да вземем от кохезионния фонд за това и онова и край. Ако го направим в Брюксел, ще стане по-бързо. И, но да кажем, хубаво, нека да я унищожим. Но аз съм абсолютно против, защото по дефиниция фонда за развитие е предопределен за споделено управление. Това е смисъла на този фонд. И изпращане на пари от Фонда за регионално развитие е абсолютно безмислено. Мисля, че идеята е добра, но аз имам други идеи, откъде могат да се вземат пари. И някои от колегите казаха, е, да, че трябва да ги вземем от единия фонд и да ги сложим в фонда за регионално развитие. Също така креативно, като първото предложение. Мисля, че трябва да спрем да говорим за това. Ние тук в комисията Реги говорим за това, а пък а, тук нашата политика е с поделено управление. Не искаме да се откажем от споделеното управление в кохезионната политика, защото това няма да бъде кохезионна политика. И благодаря, комисия сега може да затвориме вратата и да приключим. Благодаря, господин Целер. Благодаря, госпожо председател ще бъде добре да чуем какво се е обсъждало в другите комисии. В комисията по бюджет в момента има извънреден доклад на Сметната палата. Става въпрос за това как държавите членки държавите членки предоставят пари предназначени първоначално за кохезионната политика за трансгранични транспортни мрежи. Те са го направили възоснова на нуждите, които държавите членки са заявили, само че те са разширявали вътрешната транспортна мрежа. А там, където е ставало въпрос за трансгранични транспортни връзки, там на 15-20 км преди границата за тези работи по разширяване са спирали. Мисля, че това не е европейската концепция. Това са проекти, които се планират над 20 години, що се отнася до трансграничните европейски транспортни мрежи. Хубаво за вътрешния пазар, това е добре, сигурно е било добре за отделните железопътни компании, но противоречи на мисълта, че искаме да имаме връзки, независимо как вървят държавните граници. Съответно, държавите чрез тези трансгранични връзки да могат да стигат бързо от една държава в друга. Ето защо предупреждавам за тази идея за извеждане на средства от Когизионния фонд и прехвърляне в други по-малки фондове и програми. Защото същинската цел, сближаването на немски, което се нарича връзка, тази връзка в рамките на Европейския съюз, вече не съществува така, както и всички останали казаха. Благодаря, господин Новаков. Вие имате думата. Много дълго време ми липсваше този дебат. Страхотно, един от най-добрите, които съм чувал в тази комисия. Много ми е приятно да съм тук. Добре. За съжаление, председателката говори а, без микрофон. А, съжалявам, продължава господин Новаков, че пропуснах по-интересната част. Единственият, който не спомена а, България, беше господин Олбрих, но той също беше част от а, а, хората, които участваха в нашето председателство. Господин Фан Волтенбург каза, че той е проевропейски депутат, т.е. че той е прорумънски, пробългарски, прочешки депутат. И това е. Това е страхотно за начало на нашия дебат. дебат. А като проевропейски депутат той разбира, че а, е, тази а, е, теория за бенефициентите е стара теория. Сигурен съм в това. Може да кажа нещо и по предложението на господин Олбрихт, примерно прехвърлянето на средства социалния фонд в механизма със свързване на Европа или пък за прехвърляне от, прехвърляне от фонда за регионално развитие в механизма свързане на Европа или в фонда за рибарство, тази история няма край мисля, че трябва да, да спрем да се конкурираме в тази насока. Да бъдем честни. Краят на кохезионната политика и по-специално краят на кохезионния фонд ще означава край на начина по който Европейския съюз интегрира отделните държави членки. Да, китайците ще бъдат най-малкият ни проблем, ако спрем да финансираме държавите членки от Кохезионния фонд никога не е толкова просто. 70% от средствата, инвестирани чрез Кохезионния фонд, се връщат към тези, които са били финансирани първоначално. Но, крайна сметка, съм убеден, че ще постигнем е, е, един балансиран компромис. Но много благодаря, че провеждаме този дебат точно по това време. Благодаря. Благодаря на всички участници в този наистина полезен дебат. Сигурна съм, че съдокладчиците също оценяха, оцениха. Очаквам първата среща на докладчиците в Сянка, където ще имаме възможност да продължим този дебат, да работим по компромисите и да използваме времето, с което разполагаме до януари по най-добрия възможен начин. Благодаря за този дебат. Днес това беше последната точка от нашия дневен ред. утре продължаваме сутринта от 9 по съгласно нашия график. Заседанието на координацията трябва да започне в 6 без 15. Може ли да започнем веднага? Да, в такъв случай продължаваме сега с заседанието на координаторите и сега ще помоля нашите гости от комисията и всички, които не участват в заседанието на координаторите, моля напуснете залата, защото заседанието ще бъде при закрити врата.